Скъпи колеги, добър ден. Моля всички да вземат местата си. Нека да започнем. Тук вече е комисара Аврамополос. Най-късно в 4.35 той ще трябва да си тръгне. Затова искам да започнем, за да може да се вместим в отреденото ни време. За днес е предвидена размяна на мнения с комисаря. Той ще говори за новите предложения на комисията от 7 юни и за изпълнението на съществуващите мерки. Първо ще дам думата на комисаря, след това ще дам думата на координаторите за кръг от въпроси. След това ще дам думата отново на комисаря. Той ще отговори и след това ще се изкажат и другите колеги. Първо, господин Аврамополос, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, уважаеми колеги, за мен е удоволствие да съм тук сред вас отново. Четири месеца и половина изминаха от последния ни разговор, от последния структурен диалог през януари. Сега имаме възможност да поговорим първо за новите инициативи, които предложихме – Можем да поговорим за напредъка, постигнат по някои ключови досиета и за това, което все още предстои да бъде направено. В началото искам да говоря за беженската криза, за кризата с мигрантите. Искам накратко да ви дам информация за това, докъде сме стигнали с прилагането на споразумението с Турция. Този въпрос се обсъди миналия петък от министрите по външните работи. Днес комисията публикува втори доклад относно изпълнението на мерките. Споразумението ЕСА, Турция оказа сериозно въздействие върху миграционните потоци. Притока от бежанци към Гърция намаля драстично, но той все още представлява предизвикателство за така наречените горещи точки и за капацитета – 700 кандидата на ден се обработват. Това е двойна двоен брой спрямо предишното, но има още хиляди, които чакат в Италия, около Италия и Гърция. Трябва да помогнем на тези две страни да се справят с кризата. Операциите по презаселване са постигнали значителен напредък. В тази връзка трябва да се отбележи Лесбос. Трябва да започнем обработката на молбите за убежище на сирийци, но и не само. Това е приоритет. Гърция трябва да получи помощ в тази връзка. Във всички наши усилия трябва да работим с трети страни, за да използваме всички необходими инструменти и е, трябва да гарантираме по-добро сътрудничество за връщането и реадмисията. Трябва да спрем, да се преструваме, че отношенията ни могат да се запазят такива, каквито са били. Много от нашите партньори, включително онези, които разчитат на нашата пряка помощ, отказват да спазват задълженията си и да приемат обратно своите граждани. По време на последната пленарна сесия обсъдихте съобщението на комисията относно външното измерение на миграцията. Надяваме се, откровено казано, че съвета и парламента ще подкрепят нашия нов подход. Комисията е готова да започне да изпълнява новите предложения. Паралелно с това, трябва да продължим своите усилия, координирани усилия за разбиване на групите от контрабандисти, които се възползват от най-уязвимата част от населението, именно бягащите мигранти. Искам да ви благодаря за усилията в тази връзка. Що се отнася до трафика на хора, искам да ви благодаря за неотдавна приятите мерки за справяне с трафика на хора от гледна точка на равенството на половете. Искам да благодаря и за включването на борбата с трафика на хора в външната дейност на Съюза. Искам да кажа още нещо за нещо много важно. Реформата на Европейската система за предоставяне на убежище. Първата част беше представена на 4 май. Дошло е време за по-ефикасна работа, възоснова на общи правила и споделяне на отговорностите. Предлагаме реформа на системата Дъблин, укрепване на Евродак и трансформирането на ЕАСО в истинска европейска агенция за убежището. Правейки това, ние правим голяма крачка в правилната посока. Създаваме структури на европейско ниво, както и инструментариум, за да бъде системата цялостна. Разчитам на госпожа Викстром, на господин Нидермюлер и на господин Кърк които са докладчици и на всички докладчици в Сянка, за да може тези досиета да бъдат приети бързо и своевременно. Втория пакет с също толкова амбициозни предложения трябва да се появи през юли. Комисията прави предложение за интегрирането на гражданите на трети страни и за тяхното социо-економическо приобщаване и принос към Съюза. Искам да ви благодаря за дебата, който проведохме миналия вторник относно новия план за действие за интегрирането както и по отношение на нашия план за преглед на директивата за синята карта. Тези планове биха помогнали на държавите членки и на компаниите да привлекат високо квалифицирани специалисти. Знаете, че в идните години ще имаме недостиг на такива. Тези две инициативи са част от нашата дългосрочна стратегия за законната миграция. Това го казах пределно ясно миналата седмица. От интерес и от полза за всички е да демонстрираме политическа воля и да превърнем легалната миграция в приоритет. Наред с това, трябва да се справим и с беженската криза. Целта ни е да направим Европейския съюз социално и економически по-силен – Една от темите, които смятам за съществени и мисля, че много от вас ме подкрепят, е усилията да се запази целостта на шенгенското пространство. Надявам се, че до края на този месец ще се постигне споразумение относно Европейската гранична и брегова охрана. Новата агенция ще обезпечи границите на ЕСА. Тя ще помогне да се управлява миграцията по-ефикасно и ще подобри вътрешната сигурност на Европейския съюз. Накрая, но не и на последно място по значение, тази агенция ще бъде от съществено значение, за да се запази принципа на свободно придвижване в шенгенското пространство. Искам да благодаря на докладчиците и на членовете на всички партийни групи в парламента, които работят по това досие, макар че сроковете не са дълги. Искам да кажа няколко думи за нашето предложение за преглед на така наречения механизъм за суспендиране относно безвизовите пътувания и либерализацията на визовия режим за Грузия, Турция, Косово и Украина. По първото предложение разговорите напредват. Приветствам факта, че парламента отдава голямо значение на това досие. Уверен съм, че механизма за суспендиране ще бъде договорен между законодателите без да има забавене. Въпреки това, нашите разговори по новия механизъм за суспендиране не трябва да пречат на предложенията за либерализация на визовия режим за Грузия, Украина, Косово и Турция. Много съжалявам, че в петък съвета не можа да приеме цялостен подход относно Грузия. Либерализацията за отделните страни трябва да подлежи на оценка на приноса на, на техните страни, е, на това доколко те изпълняват е, критериите. Виждам, че в съвета обаче има политическа ангажираност по това досие. Разчитам на вашата подкрепа с цел да се постигне наистина напредък. По отношение на визовата реципрочност с Канада и САЩ. Получих и прочетох внимателно писмото, изпратено до мен от председателя Мораеш. Ние напълно осъзнаваме, че имаме правни задължения в тази връзка. Напълно осъзнаваме, както разбрахте от нашето съобщение преди известно време, че ще има отрицателни последици, ако се премахне свободата за пътуване за гражданите на някои трети страни. Визовата реципрочност беше обсъдена с представители на САЩ на 2 юни. Неодавна се срещах и с е, Джон Макалан, канадския министр по миграцията. Обсъдих този въпрос. Смятам, че трябва да провеждаме още по-интензивни контакти с тези две държави на всички нива. Продължаваме да имаме пред себе си като основна цел пълната визова реципрочност за всички държави членки на Европейския съюз, що се отнася до възможността на техните граждани да пътуват в САЩ и Канада. Напредъка, който сме постигнали по отношение на сигурността, се признава от нашите партньори и това би трябвало да ни улесни в разговорите. Ние представихме рамка за ефикасен Европейския съюз на сигурността и смятаме, че това е правилният път да се откликне на днешните заплахи, защото вътрешната сигурност на всяка една от държавите членки представлява вътрешната сигурност на целия съюз. Нашите ясни приоритети за бъдещето са следните. На първо място да подобрим обмена на информация, да свържем нашите бази данни, да гарантираме, че всички служители по сигурността имат правомощие да обменят информация със своите колеги по същия начин, по който го правят в рамките на своите държави. Имам предвид със своите колеги от други държави. В тази ситуация Европол и Центъра за борба с тероризма трябва да бъдат централната точка за споделяне на информация, за оценка на заплахите, за оперативна координация. Ние дадохме на този специален център допълнителни финансови ресурси за 2016 година. С ваша подкрепа ние дадохме и нова правна рамка за Европол. Сега Европол може да изпълнява по-добре своята мисия. Директивата ПНР за досиетата за пътниците е действителност. Тя трябва да се изпълни на практика много бързо и в пълна степен. Няма да се умори да повтарям това на държавите членки. Ние ги подкрепяме, помагаме им по всички възможни начини. Нашите експерти се срещат и обсъждат предизвикателствата. По отношение на огнестрелните оръжия. Миналата седмица съвета стигна до общ подход. Когато комисията по вътрешен пазар гласува, ще започнат тристранните разговори. Нека да не забравяме, че тук става дума както за сигурност, така и за вътрешния пазар. Масовото убийство в Орландо демонстрира това. Полуавтоматичните оръжия, които са предвидени за военна употреба не могат да се използват за лов. Калашников и А-15 трябва да бъдат забранени за цивилни лица. Те могат да се използват само за такива масови убийства, както демонстрира случая в Орландо, където е използван АР-15. Надявам се, че ще се стигне до равновесие в окончателния текст на това предложение. Искам да разчитам на вас, естествено, и на госпожа Холмайер, за да гарантираме, че бъдещата директива за борба с тероризма наистина ще помогне за да се справим с тероризма. Разбирам, че следващата седмица Либе ще приеме мандат за преговори, тристранните разговори ще започнат. Тук отново трябва да демонстрираме желание за действие. Особено когато става дума за терористичната заплаха вътре в Европейския съюз и пътуването на терористи в рамките на Европейския съюз, както и връщането им в Европейския съюз. Всичко това трябва да стане част от новите правила. По отношение на нашата политика за справяне с наркотиците. Днес вие сте предвидели разговор за новите психоактивни вещества. Е, холандското председателство изготви нова рамка в това отношение. Ние очакваме постигането на споразумение между парламента и съвета по това досие. Ако погледна назад към изминалите 5 месеца, трябва да кажа, че постигнахме напредък, що се отнася до сигурността, макар че предизвикателствата наистина са много и са много сериозни по-сериозни от когато и да било. Работим за създаването на рамка за убежището, която да е устойчива на кризи. Опитваме се да укрепим нашите граници и да дадем възможност за безвизови пътувания не само на нашите граждани, но и на чужди граждани. Опитваме се да направим така, че нашите граждани да могат да упражняват своите пълни права и свободи. Въобще навсякъде се опитваме да работим за постигането на равновесие. Нашите усилия, вашите усилия в Европейския парламент са насочени и към повишаване на осведомеността у европейските граждани. Те трябва да осъзнаят, че трябва да работим заедно. Нека да продължим по този път. Още веднъж нека да ви благодаря за усилията. Нека да продължим с същото сътрудничество. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за това, че предприехте всичките тези действия. Казах в началото, че ще започнем с комисаря и след това ще дам думата на координаторите. Господин Енгел ще е първи, вместо госпожа Холмайер. Имам списък с желаящи да се изкажат. Чуйте имената. Водалон, мисис Файон, мисис Киничи, мисис Gomez, мистер Нидермюллер, мисис Пост, мистер Вайденхойцер, мисис Mrs. Schein and Mrs. This is out of the round of the commission. Това е след координаторите. Моля всички да се ограничат до две минути, за да може да има време да чуем отговорите, които наистина чакаме. Господин Енгел, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че давате възможност за този кръг от въпроси. Много е приятно да се срещаме с господин комисаря. ще продължа на френски, за да има малко разнообразие в езиците. Господин комисар, имах възможност, исках да се изкажа в пленарната зала по едно ваше искане във връзка с прегледа на системата за убежище. Всъщност в Съюз има нужда от основен принцип на солидарност. За първи път отбелязваме провал. Всъщност успяхме да преселим няколко хиляди души. И това е общо взето. В никакъв случай не бих искал логиката на убежището за държавите членки да е различна. Тук изразявам едно мнение, което е характерно за нашият съюз. Защото някои държави членки в момента се опитват да се откажат от солидарността. Това всъщност не, не би трябвало да бъде възможно. Всъщност за първи път искаме континентална солидарност и някои държави казват, че това не ги засяга. Излиза с аргументи за миграцията, но всъщност това, което казват, касае и убежището. Има и географско разпределение на тези откази и това пречи на преселването на кандидатите за убежище. Това всъщност вреди и на нашият образ сред гражданите на Европейския съюз. Спомням си госпожа Могрини предишния път в пленарната зала каза, говореше за миграцията и външните отношения. Темата е много полемична от гледна точка на инфраструктурата в Африка. Ние подкрепяме доста африкански държави по пътя на техните реформи и преобразуване. Вие <clears throat> познавате по-добре от мен тези отношения, защото в крайна сметка ние работим заедно с държавите, член, държавите от Африка и нашите отношения с тях са нещо, което може да бъде поставено под въпрос. Те трябва да започнат да пазят своите граници. Всъщност не трябва да им заявим, че няма да можем да им помагаме за целите на развитието. Нигерия с огромно население, с действащи терористи, създава допълнителни проблеми във връзка с миграцията. Благодаря. Сега искам да помоля колегите, които вземат думата, да се опитат да ограничат изказването си до две минути. В противен случай няма да можем да стигнем до отговорите. Госпожа Зибел, благодаря. Госпожо председател, благодаря на господин комисаря за бележките. Ще огранича своите бележки до няколко. Първо, през последните няколко седмици и дни хвалим Турция за това, че приела толкова много беженци. Също времено на много малко държави членки приемат лица за разселване. Мисля, че всъщност сега е момента да се преговарят с трети държави по приемането на беженци. И това е доста невъзможно, защото и ние самите не даваме добър пример. Надявам се, че ще има промени в системата за преселване. Един въпрос за Турция и споразумението с Турция. Имаше споразумение за обмен едно към един човек за едно лице за едно лице. За всички, които са върнати от Гърция към Турция, защо тази част е ограничена само за сирийци? И на второ място, Всички бъченци, които пристигат в Гърция, се връщат обратно към Турция. Дали това е в съответствие с други политики и дали отговаря на нашите международни задължения и европейското право? И още един въпрос за бъдещата директива за обежището, въпреки че има някои <clears throat> разпоредби от предишната директива, които все още не са изпълнили изцяло. Може ли да гарантирате, че предложението на комисията ще доведе до по-голяма хармонизация? Трябва да се внимава с стандартите на практика и не бива да се допусне вълшаване на тези стандарти. Още един въпрос за визовата резипрочност с Съединените щати. Дали действително желаете да суспендирате либерализацията на вирите, визите, давате ли си сметка за економическите последствия? Дали това няма да се превърне в един голям проблем? За сега топката е в тяхното поле. Опитайте се да преговаряте с съответните правителства, за да изпълнят своите задължения по реципрочността. Мисля, че комисията трябва да вземе ясна позиция по отношение на САЩ и дано механизма се задвижи, за да постигнем реципрочност. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че се озовахте на нашата покана. Ние винаги оценяваме вашето присъствие тук и откровения разговор, който провеждаме. Решенията, които вземаме в момента са от изключително значение за бъдещето. Европейския съюз до сега не се е изправя пред такова предизвикателство от гледна точка на сигурността и миграцията. Мисля, че Великобритания може да се включи в решаването на тези проблеми заедно с нашите ресурси тук в Съюза. Надяваме се, че и в бъдеще ще има сътрудничество с Великобритания след дискусиите, след съвета на външни, вътрешните министри, сътрудничеството е изключително важно за нашата сигурност. Искам да чуя малко повече от комисията за това какви по-точно са нейните амбиции в тази област. Като докладчик е, в следващия доклад за Евродак, мисля, че трябва да гарантираме, че всички тези бази данни са оперативно свързани и всички закони и системи, които въвеждаме тук, действат съвместимо, а не действат като отделни силоси. И накрая във връзка с миграцията, споразуменията ЕС Турция, кога комисията ще представи първия доклад по този механизъм и оценка за това как върви приложението на споразумението и дали има позитивен ефект върху лицата, които биват връщани Хубаво е, че в последното съобщение на комисията тя съобщава, че е, действията са по линията на плана, който беше представен. А как върви работата с е, трети държави във връзка с реадмисията? И е, ако има неохота от тяхна страна, какво сте готови да предприемете? Изключително важно е <clears throat> да вземем предвид и безопасността на третата държава. Ниската степен на връщане и реадмисия означава, че най-уязвимите са избутани в края на опачката. Дали комисията ще вземе строга позиция спрямо тези държави и да ги заплаши с финансови последствия, ако не изпълняват своите задължения? защото сами не можем да разрешим кризата. Благодаря, че се отвърхте на поканата, госпожа Вингстром. Благодаря. Благодаря на господин комисаря, че се съгласи да дойде на дебат в нашата комисия. Винаги е интересно да обсъдим аспекти на политиката, по която работите. Мога да ви гарантирам, че ще работим като екип – заедно с вас, за да можем да постигнем добро решение на регламентите за Даблин, от Даблин, процедурите и за Европейската служба за убежище. Много важно в тези досиета да има последователност и логика. Пет минути преди да вляза в залата, бях на среща с неправителствени организации и те изразиха не само днес, но и преди това много сериозно опасение за това, че онова, което правим тук е създаваме система, която прилича малко или повече на подхода на Австралия. Тоест, изтласкваме хората навън. Въпреки най-добрите намерения, които огласяваме. Трябва да се вземе решение за това, дали действително това е пътя, по който искаме да тръгнем, дали това е политически избор. Имаше някои тревожни изказвания на министрите от държавите членки, които предлагат да се повтори подобна сделка с Либия. Чух подобно изказване от министра на вътрешните работи на Швеция, след това същото от е, вътрешния министр на Австрия. И това е тревожно. Дали ще разширим този механизъм и дали ще включим и други държави към него. На второ място ще добавя това, което, към това, което казаха колегите за реципрочността на визите. Спомням си, че преди известно време нашата комисия изпрати писмо, в което бяха посочени всички правни задължения, свързани с реципрочността. Вие засегнахте този въпрос, но само бегло дали може да потвърдите, че скоро комисията ще излезе с делегиран акт. Благодаря. Искам да чуя малко повече за Турция. Разгледах много внимателно положението в Турция и в Гърция. Ми се струва, че всички мерки, които са обещани на Гърция, не са изпълнени изцяло. Имам предвид служителите за подкрепа по линия на обежището. Дали всичко върви по планове? Какво мислите за критиката на някои беженци, че някои кандидатури за убежище трябва да се правят чрез скайп? Има хора, които не са могли да кандидатстват за убежище нито в Гърция, нито в Турция. Има лица, от Иран, на, на които трябва да се даде обежище и хора от Пакистан също така. Тези хора чакат в някои от центровете в продължение на, на месеци. И общо взето, отделните случаи са ясни и прости. Всъщност, кандидатурите се обработват, но има затруднения с молбите на гражданите, които не са от Сирия. Във връзка с Турция, дали комисията поддържа своето становище за визовата либерализация и това, че трябва да бъдат изпълнени 72 критерия за регламента от Дъблин. Един въпрос. Колко държави членки подкрепят механизма за корекции в регламента от Дъблин за борбата срещу трафика на хора. Усилията трябва да се интензифицират. Какви мерки смятате да добавите към действията на Frontex? Госпожа Келър. Um, Благодаря. А, искам да попитам за Гърция. Преди всичко имаше а, съобщения, фактически Нидерландското председателство го каза, че има решение на а, комисията а, по жалбите а, във връзка с исканията за обежище. Може би решенията не са такива, каквито някои смятат, че трябва да бъдат, но тяхната работа е да взимат решение. Можете ли да ни кажете а, как обсъди този въпрос на съвета? А, също така а, има а, съобщение за отхвърляне на всички молби за обежище. Верно ли е, че 100% от молбите са били обтвърлени и комисията разследва ли този въпрос? И също и въпроса за връщането на Гърция в дъблинската система. Ставаше дума това да стане до края на годината. Но как смятате, ще може ли до края на годината да имаме приемливи, отворени съоръжения за приемане на беженци? Мисля, че е много оптимистично да смятаме, че това ще стане до края на годината. И Аза в един доклад твърди, че Турция не е годна да преценява молби за обежище. Този доклад дали беше скрит или просто не е оповестен, защото е много противоречив. А също и въпроса за пакта за миграцията. Трудно ми е да разбера какво точно имате предвид, когато става дума за управление на границите съвместно от трети страни. Обикновено съвместното управление на границите означава изпращане на съоръжения и общо взето да се намали потокът на тези, които прекусяват границите. Какво точно имате предвид под управление на границите? Благодаря. Госпожо председател, господин, благодаря. Господин комисар, имам три въпроса. Първо, дъблинската система в контекста на миграционната вълна. Много пъти сме казвали, се, е, се предлага реформа, която не ни се нрави, защото тя наказва определени страни, които са вратите, през които влизат мигрантите в Европейския съюз. Говори се за корекционен механизъм. Но това е по-скоро реакция, отколкото изпреварване на събитията. Едно проучване на Европейския парламент показва, че а, трябва да има определени условия преди а, да задейства този механизъм, когато става дума за страните, през които влизат мигрантите. А онези, които не бъдат признати за беженци, какво просто ще бъдат връщани и след това те ще се връщат обратно в Европа или как? Очевидно, тежестта не се понася от всички страни членки. А защо се пренебрегва 80-ти член от договора. Защо не се взима предвид докладът е, за холистичният подход е, към Средиземноморието, е, който не се прилага. Споразумението с Турция не е никакво международно споразумение. Ние сме против него категорично. Няма никакви гаранции в него, че Турция ще изпълнява поетите ангажименти, така както е, искаме това да стане. Срещу това ние ще либерализираме визовият режим, даваме милиарди от европейският бюджет на Турция. Но ако имаме някакви споразумения, които да са абсолютно задължителни, това би било малко по-различно, но ние продължаваме, както знаете, да критикуваме Турция за нарушаване на основните права на липсата на свобода на медиите. А също така не е спазване на конвенцията от 1951 година за беженците. Не може да се разчита на Турция по отношение на защита на правата на мигрантите, съгласно хартата на правата и мигр... пакта за миграцията. Как смятате, ще се прилага тази система поетапно? Особено, особено когато става дума за диктатури или пък за корумпирани страни, много се съмнявам, че парите, които ще дадем, ще отидат за развитието на тези страни. Има ли някаква система, за да можем да следим къде отиват парите, които ще даваме и какви резултати се постигат чрез тях? Госпожа Майер. Благодаря, госпожо председател. Минал, миналия уикенд 1300 бежанци бяха извадени от морето край бреговете на Италия. И предложенията да се приеме облегчен визов режим с Грузия, Косово, Турция и Украина ще доведе до допълнително масова миграция. Не трябва да се преструваме, че Нидерландия има нужда от работна ръка, тъй като безработицата е много висока. А с този така наречен златен билет ще насъчим още повече миграционните процеси. И е, мисли ли се за вредата, която се нанася на нашите общества? И освен това, да кажем нещо и за плана за действие за интегриране на мигрантите. А, от този план излиза, че мигрантите имат права, но нямат никакви задължения в процеса на тяхната интеграция. По-скоро трябва да се опитаме да ги е, насърчим да се върнат обратно в страните си, да ги върнем обратно. а тези, които остават при нас, трябва да се приспособят към нашите норми и към нашите закони. Трябва да се помисли за ролята на исляма, защото има редица инциденти, пред които комисията просто си затваря очите. И мисля, че тези предложения просто трябва да, бъдат, да не бъдат на дневен ред. Сега приключихме с координаторите. Ще дам думата на господин комисаря. Извинявайте, казва председателката. Искам да се разгранича от идеята, че беженците идват тук само за децата търсят по-добър живот. Мисля, че преждеговорившата е, направи скандално изказване. Председателката. Сега давам думата на господин комисаря. Имайте предвид, че имаме още 14 души, които са поискали да зададат въпроси. Благодаря. Най-напред ще кажа следното. Много от вас повдигнаха въпроса за солидарността. Съгласен съм с тях никога не забравяме, че трябва да убедим страните членки да бъдат солидарни. Защото не става дума само за голи думи. Не става дума за морални ценности, а става дума за правни принципи, които са записани в договорите искаме да насърчим всички страни членки да поемат справедлив дял от тежестите. Последните няколко седмици сме свидетели на някои положителни признаци, т.е. постепенно набиваме скорост, бавно, но сигурно. И сега е време да сменим скоростта, да ускорим нашите усилия за това всички страни да поемат своята отговорност. Питахте ме за международните задължения по отношение на сделката с Турция. Сирийците в Турция могат да се регистрират за временно, статут на временно прибиваващи. Друг останалите могат да искат международна закриля, закрила. Като допълнително искане. Много пъти сме казвали, че Турция е готова в рамките на 6 месеца да взима решения за помолбите за обежище, за да се обработят натрупаните съществуващи молби. Е много важно обаче да не се компрометира качеството на тяхната обработка, като се дава приоритет на бързината Турция обеща да подобри достъпа до пазара на труда и образованието за сирийци, като осигури безплатно образование за всички сирийци, на които е дадено временна защита, статут на временна защита, също и се отнася и за останалите мигранти. Искам да подчертая, че успешното прилагане на споразумението, не е споразумение всъщност, става дума за едно изявление и ангажимент. Ангажимент. Значи успешното изпълнение на а, тази делка с Турция е абсолютен приоритет за нас, Европейската комисия, и ще продължим да правим всичко, за да осигурим подкрепа и експертни, експертна помощ на Гърция и Турция. Този подход вече дава резултати. Трябва да признаем, че се намаля много броят на незакон, не, нередовните иммигранти, които а, се прехвърлят от Турция в Гърция. Но близо 400 бяха върнати, включително 31 сирийци, които се, се върнали доброволно. И над 300 сирийци са били презаселени от Турция другаде. Това показва ефективността на нашите мерки. Разбира се, тези резултати не са кой знае какви, но вече системата започва да работи. Необходимо е да се направят допълнителни стъпки, за да се увеличи капацитета на гръцките власти да обработват постъпилите при тях мигранти а е по отношение на рецептността, по отношение на визите. Позицията, изразена от господин Морайс, е ясна и трябва добре да си я отбележите. Има ли намерение парламента да приеме резолюция по този въпрос? Следващите стъпки ще бъдат решени от колегиума на комисарите. Не мога да кажа нищо за графика в момента. А по отношение на съобщението на комисията, комисията смята за уместно да представи и обясни последиците от суспендирането на а, либерализираният визов режим за дадени страни. Искаме също да започнем смислена дискусия преди да предприемем стъпки които могат да имат отрицателни, вредни последици. И така. След, по въпроса за пакта за миграцията. Този нов подход е не само необходим, но бих казал неотложно трябва да бъде приведен в действие. за да се прекрати потокът от нередовни мигранти и беженци през централната част на Средиземно море. Очевидно, за спазването на фундаменталните права трябва да бъде неразделна част от прилагането на споразуменията. Потоците от беженци, които идват от страните южно от Сахара, които се ползват от пропускливите граници на северноафриканските страни, стигат до Средиземно море и до нас. Разбира се, тук има разлика в сравнение между това и споразумението, което имаме с Турция. Турция е наш партньор, събеседник. Има, имат, имат стабилност е, и ние работим с тях. Не мога да кажа, че същото въжи за Либия. За жалост, Либия все още се страда от много проблеми. И правим е, всичко възможно, за да намерим партньор, с когото да разговаряме там. В момента не можем да имаме нито споразумение, нито поемане за ангажименти с Либия, така както го сторихме с Турция. Колкото, като има предвид, че идващите беженци от Египет се отвоиха, голяма част от беженците от страните южно от Сахара все още идват през Либия. Необходимо е да се работи с страните, от които произхождат, от които идват тези беженци. да договорим реадмисия, също така да работим с страните на транзит. През следващите дни ще се срещна с министри и с ръководни дейци на няколко страни от този район. И необходимо е да разговаряме с тях. Това и ще направим. Това е наш приоритет. Ще оказваме помощ на тези страни. Правили сме го и преди. Ще продължим да го правим, но те трябва да поемат своята част от отговорността, за да може да се спре нередовната емиграция. Също така трябва да се помогне за стабилността на страни, в които дават убежище на голям брой беженци. Трябва да ги убедим със средствата на сътрудничество за развитие. Че не трябва да се използват незаконни канали за емиграция. for themselves a better future for themselves at home. Сега за условията за приемане на беженците в Гърция. Ние работим в много тясно сътрудничество с Гърция. И а, горещите точки в Хиус, Самос, Лесбос и другаде в момента а, с, действат. А, Гърция е поела ангажимент да изпълни задачата за връщане на бежанците, в, на иммигрантите в Турция. Скъпа Сицилия, австралийският модел не е модел за нас, няма да го следваме. Тук трябва да бъдем съвсем ясни. Това е положението в момента за сега. Опитах се да си взимам бележки, но задавате много въпроси. Не знам дали съм отговорил на всичките. А, а, въпросът на Керер за решенията на комисиите по обжалването апелативните комисии. Там се разглеждат всички молби за обежище, за всеки отделен случай. Няма нито автоматично връщане, нито а, така масово отхвърляне. А, вече 70 а, случая са разгледани, а, всеки по-отделно. Решенията не значи, че се дава а, автоматично право на обежище в Гърция съставът на тези комисии е суверенно право на Гърция да го решава. Създадат натрупаните молби, е, те са са натрупали преди от няколко години при съвсем различни обстоятелства, когато нещата са били съвсем различни. Сега старите комисии биват заменени с нови и ще продължат дейността си след ускорено ще се приеме ново законодателство в Гърция. Много важно е във всички случаи да се осигури законността, независимостта и безпристрастността на а, а, властите, които занимават с а, жалбите. Трансферите под Дъблин. Вече от 5 години те са суспендирани. Всички действия за преодоляване на трудностите показват, че имаме напредък. Обаче са необходими по-нататъчни усилия, за да може Гърция да бъде в състояние да възобнови трансферите под Дъблин. за приемните центрове и за достатъчно добри условия за онези, които са е, там. Нашата цел остава да се възобновят трансферите от Дъблин до декември тази година. Надяваме се, че до тогава това ще е възможно. Ще спра до тук, ще се върна по-нататък на въпроси, които може би съм пропуснал. Господин Кирхоп е, запомних вашите въпроси, ще отговоря. След друг наш приоритет е и борбата срещу тероризма. И въпросът, който повдигнахте, е много актуален, навременен. Но нека повторя още един път. Опитваме се да убедим всички страни членки да си имат по-голямо доверие, взаимно доверие и да сътрудничат в обмена на информация и разъзнавателни сведения по този, във връзка с тероризма. Сега имаме предложения за законодателни актове във връзка с борбата с тероризма. Знаем каква е заплахата, необходима е координирана реакция от страна на европейските страни. Центъра за борба с тероризма е, вече действа пълноценно и ще дава съвместна оценка на риска от терористични атаки. Там ще се анализира а, и разузвателните данни относно тероризма, за да може от нататък да взимат а, решения, оперативни решения. Колеги, в много трудно положение съм. Никак не съм доволна. 16 човека искат да се изкажат. Ще дам думата на всички. Това означава, че ще имате обаче по една минута. Ако не спазите времето, няма как да чуем отговорите. Може ли да предложа нещо, казва комисаря? Аз съм от комисарите, които много обичат да са тук сред вас, но за да може нашето сътрудничество да е по-ползотворно, би било по-добре да разделим дебата тематично, за да може аз да отговарям по-обстойно. Защото сега просто вървим напред-назад, повтарям се, естествено на ваше разположение съм. Ако решите да намерите по-добър начин за управление на диалога, ще се радвам. Разбрах ви, казва председателката. Сега обаче ще трябва да помоля всички колеги да се ограничат до една минута. Не повече. Господин Коелю. Благодаря, госпожо председател.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 Португалия е средиземноморска държава. Всъщност, <clears throat> това е втората държава, <clears throat> която може да приеме беженци, но не сме приели повече около от 1200 души. Предишната седмица говорихте за а, преселване. Има нужда един механизъм, който действа по-добре. Има нужда от създаване на един мултифункционален център в Нижер. Финансирането, което се предлага, само 4% от фонда за Африка в момента е освободено има нужда да помогнем на държавите на происход и държавите за преход. Само така нашите желания ще се превърнат в цел. Je vais changer de sujet euh, pour vous demander, vous, vous demander pardon, euh, votre point de vue sur... Два коментара. Чухме, че искате да говорите и да се изказвате за синята карта за хората с висока квалификация. Има някои намерения в тази сфера, което не са изпълнили в някои държави членки. Вторият въпрос е за интеграция. Има около <clears throat> стотици хиляди, които искат а, а, гражданство което означава, че те се отнасят с уважение към нашите ценности. Нека сега. Това показва, че Европейския съюз е достатъчно привлекателен за тях. Благодаря. Госпожа Рево Дарлон. Question sur le nouveau partenariat avec les pays tiers. Par quelles mesures благодаря. Три въпрос. По какви конкретни мерки ще засили сътрудничество с Либия? Дали ще се включи с, чрез партньорство? Дали ще има конкретно финансиране от държавите членки и как държавите членки приеха това предложение? Как комисията ще гарантира, че държавите членки ще отговорят на призива и Всъщност тук идеята е да се интегрират тези мерки в политиката за развитие на и помощта за развитие. С мерки за управление на миграцията и съответни санкции, ако се откажат от своите задължения. Ако дали Европейски съюз е готов да включи условията за миграция, госпожа Габриел. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Подкрепа за двата аспекта, които бяха поддигнали държавите членки за партньорство с трети държави членки. Ще наблегна върху мобилността на африканците. Във връзка с визите съобщението е много ясно. Трябва да се спазват всички критерии. Да, въпроса за синята карта. Става дума за преглед на нормативите в тази област. Знаем, че на практика оставят две предизвикателства. Има разлика в законодателството на 28-те държави членки, и от друга членка има недостатъчна воля в някои държави членки за въвеждане на синята карта. какво става с националните механизми, които имат същите цели и които много често са насочени към предприемачите? дали този механизъм ще може да действа или ще бъде заменен с нещо друго, с а, някакъв общо европейски инструмент. Това всъщност засяга нашата политика за миграцията. Затова трябва да бъдем достатъчно ясни по този въпрос. Благодаря. Госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Една минута наистина не стига. Искам да ви благодаря за това, че представихте усилията на комисията. Вярно е, че миграцията показа доколко липсва солидарност в държавите членки. Естествено, всички искаме да има сътрудничество, но за това сътрудничество трябва да има дългосрочна стратегия и да има възможности за ефикасна интервенция. Трябва държавите членки да бъдат насърчени да си сътрудничат. Имам няколко въпроса. Знаем, че е драматично положението в страните по происход на мигрантите. Знаем, че има трафик на хора. Това е феномен, който е тясно свързан с незаконната миграция трябва да направим нещо, за да решим проблема с тези престъпни групировки. По отношение на укрепването на Евродак и на ЕАСО, добре, но какво ще кажете за реформата на дъблинската система? Тя ме обърква, наистина ме озадачава. Аз съм съгласна с колегата Ферара, защото сред възможностите за реформа на Дъблин ние сме избрали най-малко амбициозното решение и цялата отговорност остава на страните на влизане на мигрантите. Съответно, няма да има ефикасно решение. Госпожа Гомеш, подкрепям казаното от колегата Коелю. Португалия вече каза, че е готова да приема хора, но там не дойдоха много желаещи. Системата на горещите точки е готова да действа, за да се приложи споразумението между ЕСА и Турция, а не за да се приложи международното право. Това не е ли причината, защо хората не идват не само в Португалия, но и където и да било. Прав сте, когато казвате, че в лицето на Либия няма партньор, дори да се подпише нещо. Вие сам признавате обаче, че потоците през Египет се отвояват и тук има тясна връзка с проблема в Сирия, не само с сезонните потоци от Африка. Комисията и съвета се опитват да покажат, до каква степен работи сделката с Турция, само че вие знаете, че потоците минават през Египет. Вие сключвате сделки с страни като Етиопия. Етиопия е недемократична държава, тя убива своите граждани, оттам тръгват много бежанци. Гарантирахте ли, че ще има потоци, които да влизат по законен начин? Това е единствения начин да спрем контрабандистите? Или вие просто и изваждате навън проблема и подкрепяте репресивни режими? Госпожа Инфелд, благодаря, госпожо председател, съвсем набързо. Господин комисар, не отговорихте на въпрос на колегата Викстром, защо комисията не предлага делегирани актове по отношение на визовата реципрочност, тъй като комисията трябва да го направи. На второ място, по отношение на обмена на информация и оперативната съвместимост, добре, но това е техническата страна на въпроса. Само, че по този начин няма как да се премахне неохотата на държавите членки. Те понякога в прав текст отказват да споделят информация и това е един проблем и а, е, мисля, че трябва да има задължителен механизъм. И накрая парламента иска да има оценка на инструментариума за справяне с тероризма, защото нашите политики в това отношение се провалят. Ние предприемаме мярка след мярка и инвестираме огромни средства. Сигурността обаче, или по-скоро несигурността, нараства постоянно. И накрая, това дали е свързано с факта, че не разбираме феномена – убийството в Орландо веднага беше заклемено като ислямистско терористично нападение. Сега обаче се появяват повече подробности и се оказва, че това е по-скоро хомофобско, ужасяващо престъпление. Ако не разберем феномена, няма как да се справим с него. Благодаря, господин Радев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, Вчера министър-председателят на Турция за пореден път заяви, че страната няма да промени антитерористичния си закон дори и за визова либерализация. Това изказване поставя под въпрос цялото споразумение между Европейския съюз и Турция относно миграцията. Работи ли Европейската комисия за план Б в случай, че споразумението пропадне и Турция спре да изпълнява своите ангажименти – и каква подкрепа ще окажете на държавите по външните европейски граници, като Гърция и България, ако стотици хиляди бежанци се насочат към техните граници? По отношение на борбата срещу тероризма, как ще гарантирате повече споделяне на информация между службите за сигурност с оглед на предотвратяване на нови терористични удари? И не на последно място, надявам се, че ще се съгласите, че Европейския съюз ще бъде едно по-сигурно място, ако България бъде прията в Шенген и по този начин се здобие с пълен достъп до информационните системи на Европейския съюз, което ще направи борбата срещу организираната престъпност и тероризма още по-ефективна. Благодаря ви. Uh, Благодаря, госпожа Пост. Благодаря. Много от въпросите, които исках да задам, вече получиха своя отговор. Искам да коментирам все пак. Преди три месеца, през март, вашия колега Стилианидис каза, че Европейския съюз има морална отговорност да приеме бежанци от Сирия. Камеран предложи да се върне да, се, да, се, да се върнат бежанците в Турция. Комисията беше против. Сега изминаха 3 месеца и наистина връщаме обратно бежанци от е, Гърция към Турция. От тези хора, които са е, на лодките. Е, къде е моралната отговорност? Мисля, че в съвета държавите членки май въобще не говорят за това доколко държавите членки са се преместили на дясно, станали са е, държави, които мразят е, чуждите хора. Между другото, като говорим за Турция, 300 000 кюрди искат е, да избягат от там. Разбирам, че положението е тежко и вие полагате всички усилия, но аз мисля, че ако говорим честно, трябва да говорим по-конкретно за това как Европейския съюз да приеме бежанците, а не как да ги изблъска обратно. Пречите на колегите си, взимат от тяхното време, казва председателката. Следващия оратор, господин Вайден Холцер. Моя въпрос е следния. Колко хора са били презаселени по програмите за презаселване? Колко хора са отишли в Португалия, например, и колко или кои държави членки не желаят да участват в механизма по презаселване? Има ли държави членки, които не са получили нито един беженец? Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, имам два въпроса. Първо, искам да попитам за синята карта. Много колеги повдигнаха въпроса. Минутата, която ми е предоставена, ще използвам за следния въпрос. За създаване на европейска гранична и брегова охрана като докладчик в Сян. Както знаете, триалогът върви добре, господин комисар. И а, някои а, групи подкрепят идеята създаване на една по-силно европейска агенция, т.е. за пълната европеизация на Frontex. И а, да, така че да има възможност една подобна агенция да действа по-активно по този въпрос. Подкрепяме, господин комисар, предложението на комисията по 18-ти член, когато става дума за спешните случаи. И а, за жалост, а, вашата позиция а, като комисар и комисията на моята, предложението на моята група беше, се оказа в малцинство. И комисията не направи необходимото за страните, които са най-уязвими поради пропускливостта на своите граници. И какво ще направите във връзка с шенгенските кодове за защита на шенгенското пространство? И най-важното, като същевременно се запази свободата на движение. Госпожа Шлайн. Господин комисар, ще говоря много бързо. Благодаря, че дойдохте. Извинявам се на преводачите. Не можахме да реформираме регламента Дъблин. Реформата е много по-далече от това, което беше в доклада Киенге. не се говори за централизация. Сега има механизъм за корекция, но не е ясно как той ще бъде активиран и как е, ще работи така нареченото изключване, е, ако държавите членки отказват е, да, да го приемат. Този критерий за праговете е абсолютно нереален. Има текстове, които трябва да бъдат преразгледани, защото те пораждат сериозни притеснения относно правата. По отношение на усилията за Африка, никой не спори, че трябва да има инвестиции, но проблема е свързан с връщанията и условията, които се поставят тук е, е, просто поставят под въпрос нашите задължения в рамките на хуманитарната политика. В момента не се създават е, мерки за младите африканци. Е, изважда се проблема навън, е, трябва да направим нещо повече. Е, бедните преводачи, казва председателката госпожа Винберг. Благодаря, госпожо председател, благодаря на комисаря за това, че дойде тук и ни даде информация, актуална информация. Не сте бил тук 4 месеца и половина, но не ни казахте нищо, кой знае колко ново. Над половината от кандидатите за бежанци в Съюза имат економически мотиви. Те не искат а, убежище. Знаете какво каза Тимерманс? Това не са ли просто иманяри, търсачи на щастие? Чухме, например, от Швеция, че много хора са разочаровани, защото са мислили, че ще получат автомобил, много пари и къща и сега напускат Швеция, защото това не им е дадено. Това не е ли вид иманярство? манярство? По отношение на общата политика за убежище, аз се определям като принудителна. Как ще накарате държавите членки да действат, ако те не желат да го направят? Ще им го наложите ли? Благодаря. Благодаря, господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. Господин Аврамополос. заселването на бежанците от Гърция – в съответствие с а, ангажиментите на Европейския съюз, 16400 чужденци трябва да бъдат презаселени. Само 1503, 1503 повтарям, са били презаселени. А, вие говорихте за хиляди презаселвания за месеца. Какво се случва? Мисля, че разпоредите трябва да бъдат превърнати в практика, защото Гърция не може да се справя. Знаете какво става при нас. Въпросът ми е съответно следния. Какво ще направите за презаселването? Как ще го приложите на практика? Гръцкото правителство ли да действа? Комисията ли да действа? Някой друг ли да действа? Чухме, че португалските колеги искат в Португалия да дойдат чужденци, само че никой не пристига там. Дайте ни конкретни въпроси. Председателката, господин комисар, колегите успяха, давам ви думата. Благодаря за въпросите. Ще започна с уважени, уважителни думи към преводачите, защото виждам, че говорим като картечници. Госпожо Гомес, да. Да, Наскоро бях в Португалия. Първо искам да поздравя вашата страна за това, че показа какво имаме предвид, като говорим за солидарност и отговорност. Вярно е, че има някои технически и правни проблеми. Ние оказваме пълна подкрепа на властите в Гърция и в Италия, за да могат да се преодолеят тези пречки и мисля, че става дума, че е въпрос на дни проблемите да се решат и да продължим работата нататък. Госпожо Силви Гион, да, напълно съм съгласен с вас. Инвестирането в интеграцията ще направи Европейския съюз по-богат, по приобщаваща. Разходите в случай на неинтеграция са много по-големи в сравнение с това, което е необходимо за интеграцията. И затова интеграцията е сред основните ни приоритети. Държавите членки във връзка с добавената стойност на действие на европейско равнище държавите членки са изправени пред подобни предизвикателства. Действията на Европейския съюз на такова равнище имат полза, като помагат на държавите членки да се обучават, да научават за успешен опит и на разпространението на подходящи подходи. Европейското финансиране е също инструмент за тази цел. По синята карта няколко пъти съм споменала този въпрос. Всъщност това е най-добрият пример за сега. Решихме да преработим синята карта, за да се адаптира тя към реалността в момента. Защото синята карта първоначално беше реализирана много успешно в Германия. Целта сега е да се превърне в една обща европейска политика. Ще помогнем на държавите членки, на фирмите да направят необходимото, за да привлекат високо квалифицирани граждани на трети страни от целия свят, за да се справим с недостига на работна ръка и квалификация. И двете инициативи са част от една по-дългосрочна стратегия за законна миграция, ние сме се ангажирали по този въпрос преди няколко години, в смисъл, че законната миграция би трябвало да се превърне в основна политика на Европейския съюз. В момента имаме съответни разпоредби за студентите и учените. Всъщност, вашата комисия настояваше за максималното бързо, максимално бързото приемане на такива разпоредби, включително и за трансфера на служители корпораторите, регламента от Даблин. Нашето предложение е амбициозно, не съм съгласен с вас. В никакъв случай не бива да се допусне този текст да бъде разводнен. визвата реципрочност с САЩ и Канада. Наскоро бях в Канада, обсъдих този въпрос с канадското правителство. Заявих съвсем ясно, че си даваме сметка за правните си задължения и <clears throat> не сме готови да направим отстъпки като сме взели предвид всички параметри на този проблем. Същевременно заявих, че правих всичко необходимо с срещи и разговори на всички равнища, за да се постигне визова реципрочност. България и Шенген. Нашата позиция остава категорична. Ние смятаме, че и България, и Румъния трябва да станат пълноправни членове на Шенгенската зона. Знаете, всичко зависи от съвета. Позицията на комисията за сега е съвсем ясна по този въпрос. Защото инструментите от Шенген и правилното им прилагаме помагат за подобряване на сигурността. Господин Ванер Хотер, за това, че трябва да се пести време. За да пестим време, нека да ви насоча към нашия доклад, който беше прият точно два часа преди да започне нашето състояние. Състояние на преселването и там има съвсем ясни отговори на вашия въпрос. Е, е, споделяме отговорността, че трябва да се действа енергично в тази насока. Вие казахте, че по отношение на бройките сте съгласни с господин Тимерманс, но господин Тимерманс е съгласен с мен, така че смятам, че сте съгласен и с мен. Гърция няма защо да защитавам позицията на комисията. Вие всъщност я познавате добре. Всъщност имаше наше предложение, но си спомням, че мнозинството в, вашата комисия не подкрепи предложението на комисията. За сега тристранните разговори все още не са стигнали до член 18. Очаквам това да стане скоро. Мога ли сега да мина на гръцки, тъй като господин Мариас ми зададе въпрос? Ще отговаря на гръцки. Само 30 секунди. Искам да насоча господин Мариас, както казах преди малко, към доклада, който наскоро беше прият. Добре дошъл, господин Мариас липсвахме и така, че в доклада, който приехме комисията за състоянието във връзка с презаселването или преместването, в този доклад сме дали ясни сигнали на държавите членки, че трябва да поемемат своята отговорност. И както казах в началото, дошло е време да наречем нещата им с истинските имена. И съвсем скоро, ако няма напредък през следващите дни, ще се наложи да съобщим имената на онези, които не изпълняват задълженията си. Онези държави членки, които не изпълняват задълженията си. Съгласен съм с общите коментари на повечето от вас. Да, наистина, в този момент е, този настоящият момент е критичен. И сега ще се види дали имаме воля и сили да покажем какво имаме предвид, като говорим за солидарност. През последните месеци работим интензивно, имам предвид комисията, вашата комисия и моя милост. От самото начало, чрез вас и дебатите тук, и помощта, която ми оказахте. Научих много неща. Също времено заедно сме постигнали много неща. Така че Европа днес е различна от Европа преди година и половина. Тогава бяхме изправени пред огромни проблеми с миграцията. В момента имаме принципи, стратегия, инструменти, и същевременно се вижда, че има политическа воля заедно с всички в Европа да се работи за решаване на проблема, тъй като той е глобален. И този проблем ще остане като постоянна част от живота ни по време на мандата на сегашния парламент, а и в бъдеще. Положението е трудно, нещата ще останат такива за много години и Европа трябва да се подготви добре. Така че всичко, което казах днес, е, показва, че това се прави на практика, защото вие сте комисията, която е партньор на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря за отговорите. Всъщност разбрахме, е, видяхте, че има голям интерес към темата. Благодаря, колеги, за сътрудничеството. Благодаря за разбирането, за кратките регламенти. Така успяхме да дадем възможност на комисаря да си тръгне на време. Now, uh... we will as the colleague ah Mr. Boni is present Господин Бони е тук И така. Следващата точка от нашия дневен ред. е въпросът за минималните разпоредби, основно съставните елементи на а, психоактивни вещества. Господин Бони е тук за въпроса за новите психоактивни вещества. Бихте ли ни казали какво е състоянието на нещата в момента? Сигурно съм, че много от вас биха искали сега да си тръгнат, но моля, направете го тихо, за да може да продължаваме работата си. И така давам думата на господин Михал Бони да представи е, състоянието е, на нещата след решението на докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, от името на Тереза Хименес и от мое име искам да ви информирам за докъде е стигнала работата по новите психоактивни вещества. Тереза е докладчик по минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици. Председателката го прекъсва. Е, извинявайте, господин Бони. Председателката моля, от тези, които искат да си тръгнат, направете го сега. Не може да продължаваме работа по този начин. Please. Okay. Продължавайте, моля, господин Бони. А, така, за, информирам ви, че представям докъде е стигнала работата по новите психоактивни вещества от мое име и от име на Тереза Хименес. Тереза е докладчик по директивата за минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици във връзка с определението за наркотик. Аз съм докладчик по новите психоактивни вещества. Искам да ви представя тази информация от наше общо име, не само от името на Тереза и от мое име, но от името на всички докладчици в Сянка. Всички ние се срещнахме с Нидерландското председателство и комисията на 26 април. Бяхме информирани, че съветът в скоро време ще приеме обща позиция с малко по-различен подход. Искам да ви напомня, че ние приехме нашата позиция през миналият мандат и от тогава чакаме е, решението на, по позицията на съвета. Този процесът на взимане на това решение бе дълъг, но най-накрая приключи. Съветът и комисията ни представиха новия си подход и искаме да ви уведомим че като взимаме предвид неотложната нужда от приемане на законодателство в тази област и трудностите, с които се сблъска предишният подход, чрез който бе необходимо да намерим ефективно решение в преговорите, в тристранните преговори, бе взето решение да приложим този нов подход към пакета, като работим заедно с съвета и комисията, за да постигнем споразумение и приложим решенията, за които сме се споразумели. Новият подход предвижда разширяване на директивата въз основа на 83-ти член от договора, като се предостави и отмени информация. Въвеждат се две категории на риск на наркотичните вещества. Риск, който изисква приемане на по-нататъчни действия и риск, който предвижда спиране на по-нататъчни действия на равнище на Европейския съюз. Значи ще има три нива на риска. Нивото на риска ще бъде вещества, които са рисковани и вредни, е, вещества, които подлежат на постоянен контрол и е, вещества, които, е, за, които се предвижда задължение да бъдат обявени за незаконни на национално равнище. Риск, анализът на риска и оценката, включени в предлаганият регламент, ще бъдат усъвършенствани, за да може да се предприемат по-бързи действия за да се прилага регламента от 2006 като преразглежданията ще бъдат е, засегнат само тези аспекти на пакета. Значи сега имаме възможност да продължим работата си, е, като постигнем по-бързи резултати. Защото сега имаме вече споразумение с страните членки и постигаме първо система за ранно предизвестяване. Имаме нов модел за забрана на търговията и използването на тези вещества в Европа, но по начин, който ще бъде малко по-различен от това, което се предлагаше преди. Тоест, мисля, че целите а, са постижими, ние сме близко до тяхното постигане, трябва да продължим работа. Но и аз, и Тереза, и всички докладчици в Сянка сме готови а, да изслушаме вашето мнение и да продължим работата нататък. Благодаря, господин Бони, казва председателката. Не виждам никой от докладчиците в Сянка. Искам да попитам колегите има ли някой, който иска да се изкаже по този въпрос? Госпожа Сибала от комисията, искате ли да кажете нещо? Имате думата. Съвсем накратко, госпожо председател, тъй като и председателството е, е представено тук, може би и те ще искат да кажат нещо. Искам да благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка. Очакваме да работим с тях и по-нататък заедно с съвета и с парламента, съгласно новият подход, към който комисията се присъединява с някои е, условия. Очакваме резултати, ще работим с председателството и с е, вашата парламентарна комисия, за да постигнем по-бързо резултати по това досие. Благодаря, госпожа Зибала. Сега давам думата на представителя на Нидерландското председателство. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на господин Бони. Съветът е, реши да се възприеме съвет, който беше описан от докладчика господин Бони. Радваме се, че парламента също е готов да работи на тази основа. И Нидерландското председателство ще се постарая да работи по това досие колкото може по-бързо. Вече се очертават контурите на едно решение. Надяваме се в, в близко бъдеще то да бъде взето. Председателката. Господин Бони, а, искам също така да благодаря на комисията за готовността да сътрудничи с нас. Искам специално да благодаря на Нидерландското председателство, защото сме работили и с други председателства през последните две години, но се оказа, че Нидерландското председателство е най... работи най-ефективно, що се отнася до постигане на споразумение между страните членки. Председателката, благодаря на всички. Надявам се, че ще успеем да се споразумеем. А сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Това е 12-та точка по нашия дневен ред. Съобщение на комисията за планът за действие за интеграция на граждани от на трети страни. Този план за действие предполага общи политически рамки да могат страните членки да укрепват и развиват политиката си за интеграция на граждани от трети страни. Действията, които плана предвижда са в ключови области, мерки за интегриране преди пристигането и след заминаването на гражданите, достъп до основни услуги, осигуряване на работа, социално включване. Планът предвижда а, актуализиране на сегашната мрежа и съществуващите мрежи за интегриране. И комисията Либи ще участва активно в тази работа. Сега ще дам думата на Европейската комисия най-напред. Тъй като става дума за съобщение на комисията, това ще дам думата на всички, които искат думата и това ще дам думата на господин Савери. Но не предам на господин Савери от съответната генерална дирекция на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да представя плана за действия по отношение на интеграцията на граждани на трети страни. Този план е амбициозен, цялостен и конкретен. Амбициозен, защото знаете какви са предизвикателствата пред държавите членки и пред Съюза в тази област – Знаете какъв голям поток граждани на трети страни пристигна в последните месеци в Европейския съюз. Комисията сметна, че трябва да се инвестира в интеграция, както спомени комисаря, както спомена комисаря, разходите за неинтеграция ще бъдат по-големи. Последиците от неинтегрирането ще бъдат по-големи, отколкото ако инвестираме сега. Тук обаче трябва да има съвместни усилия на всички заинтересовани лица, държавите членки, които имат основните правомощия, Европейския съюз в неговата цялост, местните регионалните власти, неправителствените организации. Този план обаче е и цялостен. За първи път в този план успяваме да разгледаме интеграцията като хоризонтален въпрос много политики могат да допринесат за интеграцията, за етостта. Естествено, колеги от съответната генерална дирекция работят по този въпрос. Много планове за действие приехме в тази връзка. Искаме обаче да разгледаме и образованието, културното образование, здравните политики, достъпа до базови услуги, регионалната политика. Въобще всички тези теми по някакъв начин са засегнати от интеграцията. В този план имаме сериозни концепции в приложение 50 пък сме включили конкретни действия. Инструментариум, за да подкрепим държавите членки в техните усилия за интегриране. Ще има много възможности за, за финансиране, които ще се предоставят на държавите членки. Ще има средства за представители на гражданското общество за идните години. Освен това, искаме да развием така наречената мрежа NCPI, това е мрежа между държавите членки за интеграция. Искаме тази мрежа да стане паневропейска. Секретарията и комисията ще бъдат асоциирани членове. Нека да погледнем сега петте приоритета на нашия план за действие. На първо място мерки, които могат да се приложат в трети държави, в страните по происход, за да се подпомогне идването на мигранта в Европейския съюз чрез курсове, е, мерки, свързани с обществата, преди да дойде мигранта. Тези мерки, естествено, ще бъдат е, изпълнявани най-вече, когато говорим за презаселване на беженци в Европейския съюз. Като втори приоритет, вече казах за образованието, Работим с много колеги от ГД Образование и култура по този въпрос. Това е изключително важен аспект, що се отнася до интеграцията. Много инструменти има в този план за интеграцията, например онлайн оценка на езиковите умения за новодошлите, насърчаването на инклюзивното обучение – Искахме, освен това, да говорим и за интеграцията на децата мигранти в системата на образование от най-ранен етап, тъй като трябва да има цялостен подход към тази уязвима група. На третото място възможности за професионално образование. Това е изключително важно. Тук се правят връзки с дневния ред за уменията, който беше прият неотдавна от комисията. По-конкретно ние предлагаме да се лансира така нареченото включване в професионално образование по бързата процедура. С други думи, беженците, мигрантите да имат много бърз достъп до професионално обучение. Подкрепяме признаването на квалификациите, валидирането на уменията. Знаете, че това е изключително важно, за да има достъп до трудовия пазар. Подкрепяме предприемаческата дейност от страна на мигрантите. Насърчаваме най-добрите практики в държавите членки за интегриране на трудовия пазар. Друга важна област достъпа до базови услуги. Комисията Европейския съюз тук е, нямат сериозни правомощия. Повечето от е, правомощията са на местно и регионално ниво, но ние имаме инструментариум все пак и на европейско ниво за да насърчим достъпа до базови услуги за гражданите на трети страни. Това се случва най-вече чрез ЕИБ, която е отпуснала няколко заема за посилване на капацитета на държавите членки в сферата на образованието, тъй като целта е да имаме специфично обучение за лекарите и накрая Имаме и план за действие относно активното участие, социално участие на гражданите на трети страни. Искаме да има насърчаване на културния диалог, да се говори за общите европейски ценности, искаме да има участие в спортни, културни дейности, те допринасят за интеграцията. Искаме да подкрепим дейностите, които са насочени срещу расизма, дискриминацията и ксенофобията. В плана за действие искаме да е, заложим на истинската интеграция. Знаете, че нямаме правомощия да предлагаме да, да приемаме по-скоро законодателство, но искаме да осигурим необходимото финансиране, ако не е друго, да подкрепим всячески държавите членки. Има и един раздел в плана, който е посветен на по-добрата координация на европейско ниво между различните заинтересовани страни. Искаме да има план за действие в тази връзка. Това са основните неща, които исках да кажа за този план за действие. Благодаря. Много благодаря. Господин Савори, госпожа Лауристин. Благодаря за тази презентация. Благодаря ви за този план за действие. Той е изключително важен, защото говорим за това, че интеграцията е едно от най-важните неща. Важно е да има конкретни стъпки обаче. В тази връзка имаме един въпрос. Имате ли познания относно това каква е структурата на идващите общности. Какво имам предвид? Какво е техното образование, професионални квалификации, умения и така нататък. Защото ако няма такова познание, как можем да преценим какви ресурси трябва да заделим, какви учители трябва да има и така нататък. Мисля, че това е нещо като липсваща брънка във веригата. Има нужда от по-ясна информация. Благодаря, госпожа Зипел. Много благодаря. Аз също мисля, че интеграцията е изключително важна. В някои държави членки обаче има фундаментални проблеми в това отношение. Какво да кажем за интегрирането на хората с увреждания, на ромите? В вътрешен план вече си имаме достатъчно проблеми по отношение на интеграцията. И ако оставим всичко това на държавите членки, е, може да имаме затруднения. Защо да не говорим за европеизация на тази инициатива? Когато говорим за трети страни, много трябва да се направи относно езиковите умения, относно познанията, които са необходими за ежедневния живот на хората в нашите страни, какви промени трябва да извършат те, какво се очаква от тях, какви квалификации, какво обучение трябва да преминат. Някои държави членки, когато регистрират новодошлите, започват да искат информация и да я записват по отношение на презаселването, можем да попитаме дали въобще то трябва да бъде част от цялото това занимание. По отношение на, на миграцията, надявам се, че законните пътища към Европа няма да бъдат а, открити само за учените, за високообразованите граждани на трети страни, защото много от нашите отрасли имат нужда от служители, от работници, от хора, които извършват дейност с ръцете си. Какво ще направим за признаването на квалификациите? Как ще организираме целият този процес? Как ще дадем възможност на хората от трети страни да разбират какви работни места са открити на пазарите, каква трудова ръка се търси, какво ще направим за езиците, за изучаването им, какво ще направи Европа, говорено ли е с държавите членки за това какво правят те в различни области, въобще доколко са готови да направят нещо осезаемо в процеса на интеграция. Следващия оратор. Госпожа Спинели, благодаря. Имам един въпрос към комисията. Относно връзката между интеграцията, благоденствието и трудовото законодателство. Задавам този въпрос, защото много от опасенията в държавите членки особено сред някои групи от обществата, се пораждат поради опасението, че ще се загубят права. Права на трудовия пазар, установени придобивки в обществата на благоденствието и така нататък в главите, в умовете на хората това е свързано с миграцията. Аз лично не вярвам в това, но феномена е на лице. Затова искам да повдигна този въпрос и искам да попитам комисията за отговор, тъй като трудовото законодателство не е в правомощията само на държавите членки така наречените реформи на трудовия пазар и така нареченото стремглаво спускане към дъното на трудовите пазари. Това са все неща, които съществуват в държавите членки има писма на Европейската централна банка към държавите членки, в които се говори за този проблем. Има писма към Италия, към моята държава, в които се настоява за реформиране на трудовите пазари по определен начин. Искам да попитам дали комисията може да ни осветли по този въпрос. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че не можах да чуя в първоначалното изложение. Ние държим на това досие. Има доста запитвания, които са получени към нас, най-вече по линия на надежната статистика. В Франция има няколко разпоредби, които са доста противоречиви като цяло. <clears throat> В повечето проучвания се съобщава, че мигрантите, които пристигат на наша територия в Съюза, са така или иначе квалифицирани, но са заети под нивото си на своя компетентност. при нас положението в сравнение с Германия е точно противоположното от гледна точка на пристигналите от Сирия. Наистина, от гледна точка на демографията, трябва да сме доволни от това, което показват проучванията, че всъщност много държави в Европейския съюз се нуждаят от мигранти, и по този въпрос трябва да се произнесем сам съвсем ясно и да създадем съответни условия, благоприятни за тези мигранти. Според нас е, много е важно да се признава професионалната квалификация на мигрантите, особено на тези, които са заети на равнище под тяхната компетентност и няма възможност да се възползват от добро възнаграждение, както каза и колегата от Италия. Много тези хора, които са свръх дипломирани, са насочени към обслужващата сфера. Затова трябва да излезем от този <clears throat> проблем и да създадем заетост на мигрантите и на беженците. You, well, I... Благодаря, госпожо Вержия. Сега давам думата отново на господин Савори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашите въпроси. По първия въпрос относно структурата на населението, което приемаме в Европа и което сме приели през 2014 и 2015. Има някои проучвания, направени най-вече в Германия и в Швеция, тъй като тези две държави бяха изправени пред най-големия брой кандидати за убежище. Това беше изтъкнато и от госпожа Гийом. Проучванията показват, че нивото на квалификация на тези хора, ако го сравним с предишни вълни на миграция, е по-високо. Има проучвания, мога да изпратя препратки към тези проучвания на секретарията на вашата комисия. Там ще намерите по-подробна информация. По отношение на въпроса за интегрирането на различни групи, ромите, хората с увреждания. Има параграф в плана за действие по този въпрос, където се казва, че ние подкрепяме интеграцията на граждани на трети страни, но тя не трябва да е за сметка на уязвимите групи от населението в държавите членки, малцинствата и така нататък. Ние не искаме да поставяме ударението само върху гражданите на трети страни. Интеграцията на пристигащото население не трябва да е за сметка на съществуващото население. Що се отнася до трудовата миграция и факта, че имаме нужда от повече умения, ние знаем за тази необходимост мога да цитирам едно съобщение от 6 април, както и дневния ред за, за миграция. Там има много важни аспекти, свързани с законната миграция и презентация за това какво възнамарява да направи комисията в идните няколко месеца по този въпрос. В действителност Европа е изправена пред демографски проблем. Нашето население застарява все още, т.е. вече ставаме свидетели на недостиг в някои отрасли и то ще се задълбочава в едните години. Трябва съответно да се подготвим и да създадем наистина ефикасна политика за законна миграция, която да ни помогне да разрешим проблема с квалифицираната работна ръка. Дори да вземем предвид увеличаването на квалификациите на хората в Съюза, дори да вземем предвид мобилността, няма да можем да запълним празнината, която съществува за 15-20 години. Как ще работим? Ще направим оценка на всички директиви за законната миграция – Знаете, че се говори за така наречената проверка на състоянието или фитнес чек на английски, странно наименование. Ще разгледаме законодателството, за да идентифицираме всички празноти, какво можем да подобрим, какво можем да направим, за да откликнем на нуждите на нашите общества. Дадохме ход на едно проучване, това е споменато в съобщението от 6 април за това дали не може да има общо европейска система, по силата на която да има заявяване на интерес, нещо като инструмент за съчетаване, среща, ако искате, между онези, които търсят работа и онези, които предлагат работно място. Един дебат започна неодавна с трети страни в контекста на срещата на върха в Валета с цел да се улесни легалната миграция от трети страни. Не мога да кажа твърде много неща тук, защото процесът току-що започна. Естествено, в страха, че се губят права, че има стремглаво спускане надолу у европейските граждани. Този страх съществува. Знаете обаче, че имаме дневен ред за уменията и той предвижда цял набор от дейности, за да се подобрят уменията на европейските граждани, да им се даде възможност да намерят работа, Има неща, които са от интерес и за гражданите на трети страни в този пакет, например признаването на квалификациите. Знаете, че всички, които идват в Европа, са изправени пред проблема да им се признаят квалификациите на европейско ниво. Това ще бъде решено, ще бъде засегнато като въпрос в дневния ред за уменията. И така мисля, че отговарям на всички въпроси. Благодаря, господин Савори, за всички ваши отговори. Колеги, трябва да преминем нататък. Следващата точка беше отложена. Това беше въпрос искане за писмен отговор до комисията от името на господин Корал и така стигаме до последната точка от дневния ред за днес. Това е представянето на едно проучване Това проучване е изготвено от отдела за политики на парламента по искане на Либе. Темата е възможностите за легална миграция като част от цялостния подход към миграцията, такъв какъвто то е очертан в доклада Мецола Киенге. Тук има един професор, той се казва Иван Мартин и работи в Център за изследване на миграцията в Европейския университет в Флоренция. Ще дам думата на господин Мартин. Той ще има възможност да ни представи това проучване и след това ще дам думата на колегите за разговор. И имате достатъчно време, около 15 минути имате за представянето на вашето експозе. Eh, благодаря. Искам първо да благодаря на Европейския парламент и комисията Либе и техните сътрудници, които се обърнаха към нашия център за да извършим това проучване на, на, за новите механизми, законодателни механизми за, за трудова мобилност в Европа. Сега ще се опитам да включа апаратурата. Както виждате, това проучване приключи през септември 2015 година. Но резултатите от него са все още актуални. Особено след като чухме това, което каза господин Аврамополос днес за новият пакет и законодателните мерки, които предлага комисията на 7 юни. Това проучване е насочено към различните варианти за политика за трудова миграция. Бяха зададени 6 въпроса и се ще опитам набързо да прегледам резултатите от отговорите на тези 6 въпроса съвсем накратко и след това по време на дебата ще можем да ви дадем повече подробности. Защо има нужда от законодателство в ЕС за трудовата миграция? Защото в крайна сметка се движим към единен пазар на труда, въпреки че има много различни остатъци от онези 28 пазари на труда и различна политика по отношение на този пазар. Тенденцията в момента е към единен пазар на труда и познанията по този въпрос в академичните среди и онова, което се проучва в държавните институции, показва, че има недостиг на работна ръка в някои области. Всичко това е резюмирано в няколко страници в проучването. Липсата на работна ръка в момента и в бъдеще. Имам предвид квалифицирани работници и неквалифицирани такива. Вторият въпрос е за недостига. Третият въпрос прави преглед на сегашната рамка за пазара на труда. Основно заключение че правната рамка в момента е много фрагментиране. Има липса на връзка между тази политика и свободното движение в Европа на граждани от трети страни, които пребивават на нашата територия законно. Четвъртият аспект е ефекта от политиката на мобилност и интеграцията на мигрантите. Съвсем накратко ефекта е ограничен. Почти нулев, именно поради фрагментацията на политиката на пазара на, на труда, държавите членки имат много високо равнище на преценка. Следващият въпрос е дали миграцията е отчетена в нашите законодателни актове. Накратко не. Това не, не е така и накрая правим бързо бърз технически анализ за прагматичността на 12-те основни насоки за основните пътища за трудова миграция към Европейския съюз. След това идват няколко заключения, свързани с днешната дискусия – първата година от реформа на директивата на, за синята карта. Отляво на екрана виждате четири основни предложения за реформиране на директивата за синята карта. А отдясно са някои от е, формите, които се предложиха на 7 юни. Така че предлага се една единна синя карта, с която се, която се дава достъп до целия пазар на труда в Европа. Същевременно с това върви една единна регулаторна рамка за интегриране на високо квалифицирани граждани на трети страни. След това Трудно ми се, че няма несъответствие между европейската система и националните схеми. Всъщност Европейската комисия прави решителна крачка напред към единна европейска синя карта. От гледна точка и от тук разходите за тази карта се намаляват както за работодателите, така и за държавите членки, така и за бенефициентите, мигрантите. Всичко значително се намалява прага за заплатата, също времено правата, които върват с тази карта, се увеличават. А има някои права, като събиране на семейството и по-лесният достъп до други държави, е, които са нови и са нов елемент в реформата за синята карта. И тази е, реформа е, е, е стъпка в правилна посока. Това всъщност е преценката на групата експерти, които проучват този въпрос. Проучването беше много изчерпателно и съм много доволен, че предложението за реформи включи доста от елементите, които бяха обсъдени в групата от експерти. А, и също така и в публичната консултация. Всъщност синята карта е свързана пряко с договор за работа и всъщност някои казаха, че това е в полза на мултинационалните компании, които могат в чужбина да набират такива кадри – И сега има възможност отделни физически лица сами да търсят такава работа. След това тази синя карта е ограничена за високо квалифицираните мигранти. И още много е важно да се има предвид, че продължаваме да работим в система с 28 различни сини карти. За сега няма една европейска синя карта. Действат и различни национални системи за тази цел. Имаме предложение, не знае как ще реагират държавите членки. Това са предложения за реформа. Ще видим каква ще бъде реакцията на съвета на министрите. В миналото имаше такива предложения за пълна реформа, които не бяха прияти. Е, след това ще можем да разгледаме някои подробности за синята карта. Дали с тази карта отговаряме на потребностите за миграция към Европейския съюз. В началото казах, че това едва ли е така, защото не се взема предвид е, миграцията на неквалифицирани мигранти. В нашето проучване на всички доказателства за потребностите на пазара на труда в Европейския съюз показват, че е недостига на работна ръка ще бъде не само в високо квалифицирания сегмент, а главно в неквалифицираната част на пазара на труда. Има 12 тесни места на пазара на труда за неквалифицирани работници, но това всъщност са много малки сегменти в пазара на труда. какви са сегашните и бъдещите потребности на този пазар. От тук можем да направим заключението, че политиката за миграция ще играе много съществена роля, за да се задоволят нуждите на пазара на труда. В допълнение към това, което каза комисарят преди малко, в предложенията на комисията все още не са изведени напред дългосрочните ползи. Онова, което наричаме рефит в миграционната политика, има липса на политическа ориентация към конкретни цели за миграционната политика. Но това всъщност е ваша задача. Но от друга гледна точка тези аспекти са изключително чувствителни. Има и причина за тези осложнения на европейско равнище. Държавите членки запазват част от изключителната си компетентност в някои сфери. сфери. И една от тях е миграцията на граждани от трети страни председателят Юнкер обеща пред парламента нов модел на легална законна миграция. За сега все още не сме видели елементи от този момент. Има известна опасност на политиката на пазара на труда да се замени чрез действия за интеграция на мигрантите. Другият въпрос е до каква степен. Това е едно от основните препоръки в нашето проучване. Европейския съюз се нуждае от комплексен цялостен подход към пазара на труда. след е, предложението на комисията в момента стигаме до парадокса. От една страна има нужда от е, трудова миграция поради демографските процеси в Съюза, от друга страна има липса на конкретни политически инструменти, които да са достатъчно интегрирани. Инструменти за миграционната политика Обикновено Генерална дирекция Холм се занимава с трудовата миграция, а не Генерална дирекция заетост. Това е много показателно. В рамките на миграцията на пазарна труда има напрежение дали се търси единен трудов пазар в Европа, който трябва да съчетае примакването на националните граници и с е, интеграцията на политиката на пазара на труда. Дали тази директива за синя карта ще успее да привлече международни талантливи граждани на трети страни. Тук можем да направим сравнение с САЩ и Австралия. При фрагментирането на този пазар в Европейския съюз с различни езици, достъпът до Европа се разпокъсва. И така всъщност се вижда, че Европейския съюз не е дал достатъчно свобода на движението на трети държави, граждани на трети държави. Накрая, като заключение, това е последния диапозитив. На него са резюмирани 12 различни варианта за политика на за миграция, съчетаване на потребностите на пазара и оптимализация на общата политика. Това всъщност е свързано и с плана за интеграция, който беше представен преди малко. Увеличаването на каналите за достъп до европейските пазар и разширяване на потенциалните мигранти към Европейския съюз като количество. Ето това са препоръките. Можем да направим коментар, но за това ще ми трябва доста време. Искам накрая да заявя, че в момента <clears throat> няма обща информационна система за пазара на труда в Европа. Все пак работим с данни на чрез агрегиране на статистиката от държавите членки. Това е изключително съществен елемент и бях изненадан, че в трият от изказванията за плана за действие се поставя акцент върху познанията, статистиката и информацията. Ако питате мен, това също е липсващата връзка с плана за действие, който беше представен преди малко. В нашето проучване предлагаме една система от е, е, мерки за подкрепа на пазара на труда. Направихме е, кратко проучване в 9 държави членки, за да съберем цялата информация по този въпрос, за да видим кои механизми работят, кои не. И това е един крат, едно кратко резюме. Основното заключение от него е, че това проучване ще бъде на разположение след няколко седмици. Оказва се в крайна сметка, че знае много малко за профила и структурата на уменията на международните мигранти, които влизат в Европа. Не знаем какво е тяхното равнище на умения, какво е тяхното образование. Всъщност няма и глобални проучвания по този въпрос и още по-малко какви мерки държавите членки приемат в тази насока. Надявам се, че интегрираният план за действие е добър повод, за да подобрим информацията и познанията по тази система. Защото в крайна сметка много от тези мерки се финансират от Европейския съюз. Тези мерки не са чак толкова скъпи, а иначе губим чудесни възможности. Беше предложена Европейска мрежа за интеграция на мигрантите. Това е нещо като допълнителен организационен инструмент, който ще подобри информацията и накрая. Два три варианта, които разглеждаме в нашето проучване, свързани с, с, с модела на предварителният аналитичен преглед, скрининг на кандидатите. Обявяваме се против една такава система, тъй като тя не действа особено добре в, и в Канада. Държавите членки, които прилагат подобна система, някои от тях са е, цяло социални държави. И за тях е, кандидатите трудно набират необходимите точки, за да бъдат прияти. Всъщност пазара на труда трябва да бъде ориентиран към потребностите, да се улеснят възможностите на хората да влязат на наша територия с краткосрочна виза и сами да си търсят работа. Това според нас е най-добрият вариант. Да, благодаря, колега. Готов съм да отговоря на въпросите. Благодаря. А, имам няколко въпроса. Първо мисля, вие подчертахте, че по отношение на законната емиграция имаме нужда не само от а, квалифицирани хора, университетски, образовани в университети, но имаме различно ниво на качеството на хората, които идваха в Европейския съюз. Но с това съм съгласна. Но за да се избегне конкуренцията, то нелоялната конкуренция с европейските граждани, трябва да сме сигурни, че всички, които идват да работят в Европа, се ползват с не само същите права, но и с същите задължения, като гражданите на Европа. Второ, искам да сравна сега положението на Европа с положението в САЩ. Но подобно сравнение не е особено справедливо, защото в Европа съществува система за социална сигурност, която не е така развита в САЩ. Така че е, има основания хората да искат да идват в Европа. Е, при всякакъв вид е, закона емиграция, европейският трудов пазар, пазар на труда, трябва да направи нещо за квалификацията на онези, които идват в Европа. Условията в страните членки са различни Нуждите са различни от работна ръка и други условия са различни, така че едва ли може една система да се прилага еднакво навсякъде. За да се съгласат страните членки с подобна система, първо трябва да се проучи и оцени състоянието на онези, които в момента са на европейския пазар на труда. Необходимо ни е да знаем повече и за бежанците, онези, които искат убежище, какви са техните умения и квалификации, как могат да бъдат интегрирани в европейския пазар на труда и едва тогава да решим от какъв вид квалифицирани кадри имаме нужда. А как пак казах, нуждите са различни в различните страни членки, в различните региони на Европа. И затова се питам дали не бихме могли да възприемем една междинна стъпка. Мигрантите, е, законните мигранти, да не влизат изобщо в Европейския съюз, а в конкретни негови части. Става дума за трудови договори. Някой смята, че това въжи само за големите предприятия. Мисля, че в някои страни членки, някои страни членки вече търсят допълнителна работници и служители, които се нуждаят, от които се нуждаят. Германия го прави. Опитва се да види дали може да намери квалифицирани работници от трети страни. А повече информация е необходима, откъде има нужда от работници или квалифицирани кадри и тази информация да стигне до третите страни. Това е нещо, на което трябва да обърнем внимание. Не, не мисля, че то е третирано във вашето проучване. Дали са ни необходими европейски стандарти по този въпрос или ще трябва да го оставим на страните членки да го решават? Благодаря. Преди да продължа с дискусията, искам да кажа, Добре дошъл, членът на Европейската мрежа за миграция. Добре дошли на нашата, нашия дебат. Сега давам думата на госпожа Пинар. Благодаря за представенето на проучването. Искам да повторя въпрос, който съм питала, задавала на комисията и по-рано, но за жалост не съм до сега получила отговор. Може би вие ще може да ми отговорите. Интеграционе, уелфер, леджи сул Те се въпросът ми се отнася за миграцията, интеграцията и трудовото законодателство. Защо се обръщам към вас? Защото вие говорихте за големите корпорации, които са в оказват в по-добро положение от малките и средни предприятия, имат възможност да използват ниско квалифицирана работна ръка. В светлината на данните, които представихте, какво мислите а, за търсенето на най-малкият общ знаменател, т.е. на най-низкото ниво да се изравняват дата? А, какво мислите за този стремеж? Какво мислите за хората, че се боят, че ще загубят правата си? Правата, които са извоювали в, в Европа, примерно правата на социални осигуровки. Знам, че въпросите, които свързани с трудовото законодателство, вече са решени в европейският семестър, но всички участници в този процес са застрашени от несигурност. Затова бих искала да чуя какво имате да кажете по този въпрос. И в заключение ще кажа, че съм съгласна с това, което колежката Сипъл каза. Трудно е да се сравнява да се сравнява Европа с Австралия или с Америка, защото в Европа имаме високо ниво на социална защита, ниво, което постепенно бива ерозирано. Благодаря за това интересно представяне на вашето проучване. И слушах го с удоволствие. Защото говорим, след като отдавна се занимавам с проблемите на интегриране в Естония, интегрирането на рускоговорящи, рускоязичните граждани в пазара на труда в Естония. В нашата страна, пък и другаде, Имаме да, отдавнашен опит в интегрирането в пазара на труда. И дали вие сте се получили от този опит по някакъв начин? Сега говорим за хора, които от други страни в едни кризисни условия. И сме изправени пред съвсем нови условия. Когато става дума за интегриране на хора, които идват от другаде, па които мигрират от една страна членка в друга страна членка. Но това е съвсем различно от това, на което сме свидетели в момента. Искам да попитам, смятате ли, че става дума за един, единен пазар на труда? има различни потоци, по-стари, по-нови, отвън и вътре в Европейския съюз, които се вливат в Европейския пазар на труда. Какво мислите за трудовото законодателство? И какво според, какви според вас ще бъдат най-големите промени в европейския пазар на труда? по отношение на конкуренцията, промените в, цената на труда, трудовоправните от, въпроси. Защото в момента като че ли малко фрагментирано се обсъждат тези въпроси. Като че ли искаме да си затворим очите или пък да а, сме склонни към протекционизъм на пазара на труда. Всички говорим за общ е, един европейски пазар на труда, но съвсем не е така. Вижте какво става в Франция, например. Тоест, какво е вашето виждане по този въпрос? А се къде, до къде ще стигнем след 5 години, например, в развитието на европейския пазар на труда? Госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам най-сърдечно да ви благодаря за проучването, да ви благодаря и за откровеността. Нещата бяха казани много ясно и прямо. Споделям в голяма степен вашият анализ, особено за пропуските и слабостите на сегашната европейска политика – особено когато става дума за а, възможностите, които са оставени на страните членки да действат по различен начин. Като синята карта е най-добрият пример за това. Проблемите, които са свързани с, свободното движение на работна сила, пък и липсата на подобна свобода. Липсата на статистика, особено за качество данни за качеството на работниците, данни за нуждите, за търсенето на работна ръка. За мен сегашната политика води към намаляване на законните пътища за търсене на миране на работа. Съгласни ли сте с това възоснова на това, което сте разбрали чрез вашето проучване? А също така да ни кажете нещо за смесването между миграция, онези, които мигрират търсейки работа и онези, които мигрират, защото търсят убежище. В вашето предложение отбелязах предложението за целенасочено регулиране, целенасочено регуляризиране на нередовните мигранти, защото реалността на европейската политика и реалността на европейските нужди са нещо различно. Установявам в Франция, че главно миграцията върви по пътя на събиране на семействата, например, а, без да се отчита доколко някои нужди се задоволяват е, е, посредством е, нередовни емигранти като работна ръка. Мисля, че е, е, е необходимо на европейски равнище да се решават тези проблеми. И също така въпросът за признаването на дипломите е много важен. Много важен въпрос, не само а, защото става дума за ниско квалифицирани иммигранти. Има и много високо квалифицирани иммигранти, които нямат абсолютно никакъв избор и да вземат места за ниско квалифицирани е, е, работници. Благодаря, госпожа Вержа. Сега ще дам отново дума а, а, на авторите на проучването. Господин Мартин, ще работя на отговорът на английски, а не на испански, защото повечето въпроси бяха зададени на английски. Политиката за а, миграцията на работна ръка трябва да се базира въз основа на нуждите на пазара на труда, и е, тук като че ли няма място за съображения, свързани с, с правата на човека. Трябва да се спазва очевидно трудовото законодателство. Значи, трудовото законодателство изхожда от съвсем различни допускания. И смесването на двете неща, трудовото законодателство и правата на човека, води до а, деформиране на дебата. Ще спомена един единствен пример. Всяка сутрин всички изглежда са много а, доволни и готови да предоставят възможности за синя, получаване на синя карта на потенциалните високо квалифицирани бенефициенти. Но пита ли се някак какво значи това на практика? Това значи, че в страни, като Полша, Естония, Гърция или Испания, където пазара на труда за високо квалифицирани кадри не е особено динамичен, те ще бъдат лишени от високо квалифицирани кадри, които ще отидат да работят другаде. Те ще искат да получат синя карта, например в Германия, а германците с удоволствие ще ги приемат. И по този начин се, те се превръщат в економически иммигранти. Този подход може да доведе до някои значителни деформации. Второ, сравнението между САЩ и Европа. Мисля, че не сте ме разбрали правилно. Напълно съм съгласен, че не може да има подобно сравнение. И това е главното което виждаме за бъдещето на европейската миграционна политика, се механизъм за предварителен скрининг, подобен на онзи в Канада. В Канада процентът на законните мигранти, които са свръхквалифицирани, е по-висок, отколкото в Европа. Но в Канада и в САЩ не е така развит пазара на труда няма социална защита и затова хората няма друг изход, освен да работят. Докато в Европа могат да решат да не работят, да се ползват от социалните помощи. И затова, разбира се, не може да сравняваме социалните и правни условия, които става дума за едни и същи инструменти. В Европа има голям брой високо квалифицирани безработни. Аз съм от страна, където много, има много висока безработица. До 50% от младите хора в, в в Испания и 30% от а, вишистите, младите вишисти са безработни. А целта на система подобна на канадската би значило да доведем в Европа, примерно, тунизийски вишисти, които да бъдат така безработни, както са и нашите собствени високо квалифицирани безработни. Сега, трябва да бъдем особено внимателни, когато даваме достъп до европейския пазар на труда на граждани на трети страни. Разбира се, това е в рамките на правомощията на страните членки, които решават е, как е, и кого да допускат е, на своя пазар на труда. Но т.е. очевидно, че ще става дума за един постепенен процес. Тъй като няма правни, общи правни основания за подобна политика. Но ние трябва преди всичко да видим а, как да осигурим достъпа на онези, които търсят работа във всички 27, 28 страни членки. А, също както економически значение има това, така както и достъпа на гражданите на трети страни. По въпроса за квалификациите, признаването на дипломите и, и този въпрос се основава на на отменното право на европейските граждани, а не на економически съображения. И тук възникват противоречия. Идват граждани на трети страни с дипломи, обаче те не се признават по един и същи начин с всички страни членки. Примерно аз имам докторат от London School of Economics. Автоматично той трябва да бъде признат във всички страни. Айде да не автоматично, но трябва да бъде признат във всички страни граждани на трета страна със същия докторат в London School of Economics няма същото право като мен да бъде призната неговата диплома. А, това не седи на крака и е допълнителна бариера за високо квалифицираните граждани на трети страни. Те идват в Европа било защото са високо квалифицирани, било защото няма друга възможност. Въпросът за малките и средни предприятия, съгласен съм, че има начин да се заобиколи този проблем. Но след като съм работил сериозно на място по въпросите на законната миграция, познавам международния пазар на труда, всичко, което, което не привлича кандидатите към работодателя, е във вреда на малките и средни предприятия. Трябва да кажа, че не съм видял нищо по този въпрос в предложенията на комисията. Обсъжда се понякога въпроса в комисиите, обсъжда се раз... разширяването на европейската система за попълване на работните места, като се включат и трети страни в нея. Но когато се подигне този въпрос, страните членки моментално казват не щем. И това е показателно за това, че ние не вървим към създаването на а, за политика за законна трудова а, миграция. Говорим за политика, която има в областта на миграцията, за... която има в политически всякакви други измерения, но не е отчита нуждите на пазара на труда. Това не е економически рационално. по въпроса за връзката между миграцията, интеграцията и благоденствието. Каквото и да кажем, можем да породим един двучасов дебат по тази толкова сложна тема. За да сме напълно ясни обаче, нека да отговоря на последния въпрос. Единственият начин да се спре или да се забави или да се подпомогне е, фрагментизацията на европейските пазари е да има по-голяма интеграция. Може да се каже, че няма единен европейски трудов пазар. Защо? Защото няма общи заплати, минимални и така нататък, няма общи трудови стандарти. За да стигне до нещо подобно, ще мине много дълго време. Що се отнася до еврото, ние решихме да го въведем преди да хармонизираме условията на труд в държавите членки. Сега е необходима економическа революция, за да се стигне до нещо подобно. Съответно, Европа едва ли някога ще стане свидетел на единен трудов пазар. По отношение на стандартите обаче може да се направи нещо. Имаме свободно предвижване обаче. Трябва да го въведем и за гражданите на трети страни, които пребивават законно в Европейския съюз. От това ще има полза, не само що се отнася до трудовата миграция, но и що се отнася до постиженията на държавите на благоденствието. Няма как да задълбоча изказването си тук, тъй като ще отнема много време. По отношение на интеграцията на гражданите на трети страни. Разгледахме съществуващите доказателства, научната литература, практиките в нашите държави. Естония не беше част от тези държави, но Франция, Италия, Дания, Австрия, Швеция, Германия, е, Испания, Франция, Великобритания, те бяха разгледани. Нашето заключение е, че интеграцията на трудовия пазар на бежанците и на кандидатите за убежище е нещо много сложно. Това не е само един механичен процес, не става дума само за признаване на уменията. На лице е и проблема с стимулите. Според информацията, с която разполагаме и определено не, не става дума за Швеция. Нито една страна, включително и Швеция, не е успяла да намери рецепта за решаване на проблема. Някои преминават от модел на модел, държавно решение, след това решение на ниво община, задължителни мерки, незадължителни мерки, нищо не е проработило като панацея. Беженците се интегрират на трудовите пазари, но по-бавно отколкото економическите мигранти и по-бавно отколкото гражданите на държавите членки. Има доказателства за това. Естествено, че имаме нужда от трудов пазари за беженците, имаме нужда обаче от по-амбициозна трудова политика. Трябва да действаме, защото сами бежанците няма как да си помогнат в това отношение. Много се говори за направеното от Швеция, онова, което прави Дания в продължение на години, онова, което Германия прави през последните няколко години. Аз е, не виждам да напредваме по отношение на добрите практики. Отчасти защото липсва информация, отчасти защото липсва систематично прилагане, отчасти защото не се събира систематично информация, не се анализира и не се вадят заключения. До сега има много инициативи, но те са много спонтанни. По отношение на регуларизацията. Откровено казано, економическите основания е, за този вариант са следните. Економическите мигранти са тук, защото има нужда от тях. И когато има нужда, трябва да се направят две стъпки. Първо да се изпрати трудова инспекция, за да гарантира, че се спазват минималните изисквания. И на второ място да се предвидят механизми за намаляване на недобрите условия на труд. подобни практики съществуват и работят в някои страни, включително и в моята. Спомням си, че през 2005 година Испания беше много критикувана. Между другото, много се радвам, че поне веднъж мога да кажа нещо, за, нещо добро за миграционната политика на Испания. Та, по това време Испания беше много критикувана за това, че регулариз... <laughs> че, че е придала законен статут на пребиваването на на 8000 незаконни мигранти. Сега обаче тези критики вече са забравени, тези хора са част от трудовия пазар. След е, това интегриране е, не са възниквали проблеми и противоречия. Поне не е повече, отколкото в други страни. Така че виждате какво се случва при такива политики. Така ще приключа, освен ако няма въпрос, който да съм пропуснал. Председателката, благодаря господин Мартин за тези отговори, за предоставената информация. Благодаря ви и за усилената работа. Изчерпахме точките предвидени за днес. Заседанието приключи и ще продължим утре в 9 часа. Благодаря на всички за сътрудничеството и за проявения интерес. Interpretation. was a hard work today.